Koleżanki i koledzy, e, ladies and gentlemen, colleagues, please, please. Дами и господа, моля, вземете си местата. Rozpoczynamy wybór wiceprzewodniczącego. Започваме. Започваме избора на заместник-председател на Европарламента. Дами и господа, скъпи колеги, започваме, започваме работа по избор на заместник-председател или заместник-председателка на Европарламента. Проше о заенче мейста, колежанки и колеги. Моля, моля всички да вземат местата си. Всички колеги да седнат, ако обичат. Роберт! Robert, please take a seat. Робърт, моля, седнете. E, zgodnie z postanowieniem artykuły 13 Согласно член 13, 15 и 18 на нашия вътрешен правилник преминаваме към избор на заместник-председател на Европарламента. Както знаете, един от е, нашите колеги, евродепутати, който е 11-тият заместник председател, е избран за национален парламентарист и по-точно за председател на националния си парламент. Това е колегата Пал Шмидт. Така че ние трябва да изберем нов заместник-председател. Получих следната кандидатура. Лашло Токеш е името на новия кандидат. Този кандидат доведе официално до моето знание факта, че е съгласен с подаването на кандидатурата и поради факта, че има една единствена кандидатура, предлагам да бъде прият с акламации съгласно член 13.1 от правилника. Е, бардзо, але хча... Много ви благодаря, но все пак бих искал да запитам дали някой има нещо против или някакви резерви да има по въпроса. Това е мое задължение. Затова поставям въпроса, така че заповядайте, заповядайте, колеги, ако имате желание да вземете отношение. Ladies and gentlemen. Дами и господа, днес е, за Първ път аз се срамувам от това, че съм член на Европейския парламент. За първ път човек, който отрича мирните договори от Трианон, който слага мир е е издигнат на толкова висок пост в Европейския съюз. Това е, да, и това е мое право, утвърди депутата. Аз е, искам е, ние да изграждаме великодушния проект за Обединена Европа. Е, Хубаво тогава изглежда, че имаме колега, който не е съгласен с избора, така че преминаваме към формално гласуване на кандидатурата. Дами и господа, ако обичате, преминаваме към официалния начин на избор – а именно чрез електронно гласуване. Пригответе, моля, ако, ако обичате електронните си карти и когато ви дам знак да гласувате, след като обявя началото на гласуването. Да, заповядайте, имате думата. Господин Свобода. Господин председател, бяхме уведомени, че кандидатът също иска да направи една, едно изказване. Може би не, не сме разбрали правилно, но мисля, че ако наистина иска, трябва да му дадете думата. Наистина ли е така? Наистина ли кандидата желая да взема отношение? Bardzo проше. Е, президент, dear colleagues, I... Скъпи колеги, аз е, е, съм предвидил кратко изказване за днес. Искам да го прочита. За мен е голяма чест е, да бъда избран за заместник председател на Европейския парламент е, с подкрепата на Европейската народна партия. Беше подобна чест за мен да получа и най-високото отличие за Румъния ордена на звездата през декември 2009 година при възпоменанията от 20 е, е, годишната отпадането на комунистическата диктатура в Румъния. Преди 20 години хора с различен происход, е, с различни вероисповедания в Тимишуара, обединени от разбирателство и мъжество, съвместно е, поеха една и съща същата опасност, един и същи риск и възстанаха срещу режима на Чаушеско. Сега всичко продължава и аз продължавам усилията си, за да представлявам интересите на родината си в духа на борбата за правата на човешките и верските мълцинства, за свобода. Аз вярвам в европейските и християнските ценности. Аз ще работя за по-голяма по-голяма европейска интеграция на бившите комунистически страни, бившите нации от Централна и Източна Европа и по-специално е, за унгарското младсенство в Румъния, което аз представлявам като член на Европейската народна партия. Това ме изпълва с радост. Изпълваме с радост, че съм член на Европейския парламент в период след влизането в сила на Лисабонския договор и е, започва ново начало в историята на Обединена Европа. Благодаря ви за вниманието. Е, Много благодаря. Благодаря за тези пояснения. И така, преминаваме сега към гласуването, към електронното гласуване разполагаме с името на, нашата, на нашия кандидат, така че който иска да гласува за него, натиска копчето плюс. Можете да се въздържите, както добре знаете, и това е чрез натискане на копчето 0. Това всичко е по силата на член 15 на нашия правилник, защото е необходимо пълно мнозинство при приемане на тази кандидатура. Благодаря. Начало на вота.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 Гласование е отварте. Начало на гласуването. Продължава да бъде открито гласуването. Е, че wszyscy загласовали? Всички ли гласуваха? What is the problem? Uh, not working. Нещо не действа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 poi succede. Proszę Państwa, proszę o uwagę. Скъпи колеги, моля да ми обърнете малко внимание. Гласуването. Гласуването продължава. Имахме технически проблем, така че продължаваме сега с гласуването за против или въздържали се. Има три различни копчета и така ще можем този път да запишем данните. Това е начинът по който гласуваме всички персонални кандидатури. Заповядайте, гласувайте, ако обичате пак. Колего, proszę bardzo. Извинете, може би аз съм най-неведощия в тази асамблея, обаче не знам как да се произнеса. Имам тук някаква нула, едно, кръст. Откровено казано, аз не знам как се гласува, да, не и въздържал се. Може ли ясно да ни обясните, ако обичате? Е, да, мога да обясня. Ако искаме да гласуваме за, то тогава прехвърляме курсора към знака плюс. Ако искаме да гласуваме против, натискаме минуса, а ако се въздържаме от гласуване, тогава 0. Well, we should repeat it. It's impossible. You can that personally. We haven't announced this and can close the vote. should we? Uh, eh, koleżanki i koledzy. Дами и господа, колеги, уважаеми колеги, виждам, че има проблеми с техническата подготовка на гласуването. An hour later or 15 minutes later. präsident! благодаря, господин председател. Искам скромно да задам един въпрос, господин председателю. Виждам, че има много добре платени съветници, които би трябвало веднага да разрешат е, проблема. На моя екран е изписана една дума токеш. Имам и три копчета под него. Обикновено с тези копчета гласуваме при поименното гласуване. Да, не, въздържал се, за, против, въздържал се, нали така? Поне така е било до сега. Хай, стас, стас! bedeutet das, dass diejenigen, die... Сега излиза, че тези, които искат да гласуват за, натискат копчето за или плюсче и тези, които са против, тогава минус, а тези, които като мен и моята политическа група искат да се въздържат, да натиснат нулата. Бялен, проше панства. Да, точно така е. Това казах и преди малко. Тези, които искат да гласуват за, натискат върху плюс. Тези, които гласуват против, натискат върху минус. И тези, които се въздържат, натискат в нулата. Колега Магос, проше бардзо. Господин председател, извинете, обаче ако си позволявам е отново да се намеся е след въпроса зададен от Шуци, вашия ясен отговор. Противоречи на това, което ми казаха службите на парламента. Те ми казват, че мога да гласувам за, въздържал се, обаче не и не. Е, извинявайте, е, пак се намесвам, но нека да бъдем последователни. Благодаря ви да получа ясен отговор, господин председател. ясна е така, да, значи ясният отговор гласи следното. Обикновено гласуваме един единствен път за или не или въздържали се. Обикновено броим гласовете за и въздържали се и против, ги броим отделно. Така че който натисне копчето за въздържане или за отрицателно гласуване против, то тогава няма да наруши резултата. Обикновенно резултата се брои чрез положителните гласове, чрез гласовете подадени за. А пък въздържалите се и гласувалите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 ще приключим гласуването без да преброим резултата. Няма да има резултат. И отново ще прегласуваме. Ако има въпроси, мога да отговоря на още три въпроса, не повече. Виждам, че има много хора, които вдигат ръка, така че моля отново да преиграем ситуацията. Приключваме това гласуваме. гласуване. Не преброяваме резултата. Не е валидно гласуването. И го прегласуваме. И сега спокойно ще отговори на три въпроса. Заповядайте, господине. Θεωρώ, θεωρώ ότι κατάφορα παραβιάζεται τον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Мисля, че вие грубо нарушавате вътрешния правилник на Европейския парламент. Този метод е абсолютно недопустим. Е, да не се заяви ясно кой е за, против и кой се въздържа. Тук е, ние установяваме е, с това управление на копчета, че не се броят гласовете против. Но все пак трябва да се знае ясно кой е за против и кой се въздържа. E, Następne pytanie. Благодаря. Благодаря. Следващия въпрос. Господин председател, явно не, не сме достатъчно интелигентни, за да разберем дали да гласуваме за, против или въздържали се. А, ако не можем да гласуваме, тогава въобще няма да гласуваме. Отменете гласуването. Последен въпрос. Господин председател, една техническа забележка. Системата тук, е, системата при нас процедира последния начин. Първо натискаме а, плюсче за, за или пък минус за против, но винаги имаме един син знак, който се появява. Така че според мен мисля, че в чисто технически план нещо не работи правилно.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 Да, благодаря. Искам нещо да предложа. Дали не може да го прегласуваме това малко по-спокойно? Обикновено заместник-председателите и заместник-председателките на нашия парламент се избират в началото или в средата на мандата на легислатурния период и има списък за това. Така че винаги сме процедур, процедирали чрез преброяване на гласовете за, които е получил колега или колежка. И това се знае от бюрото. Имаме обаче случай сега на подадена оставка и кандидатура за, на нов заместник-председател. Но дали кандидатурата му е достатъчно популярна, дали е достатъчно подкрепяна? Така че тайното гласуване бе много добре определено от председателя на парламента и е, знаем всички как се практикува при такива случаи. Къде е копчето за, къде е копчето против. До сега сме правили така, защо сега да не можем? Хайде пак отново. Гадзам. Да, наистина. Абсолютно напълно съм съгласен с колегата, така че ще прегласуваме след съвсем малко. Пак повтарям, който е за, натиска копчето да. Който е против или се въздържа, натиска копчето не или минусче или съответно нула. Начало на гласуването.

Гласование е отварте. Продължава да е открито гласуването. Дал съм начало на гласуването. Проше гласувач. Моля, гласувайте. Замикам гласуване. Замикам гласуване. Сега край на гласуването. trzysta trzydzieści cztery głosy za триста тридесет четири за 168 против 287 въздържали се нашият заместник председател постигна квалифицирано мнозинство на кандидатурата си. Дами и господа, колеги, поздравявам колегата Ласло Токаш с резултата, постигнат от него, който го провъзгласява в заместник председател за заместник-председател на парламента. Желая му много успех на новия му пост. Господин заместник-председателя Токеш ще бъде заместник-председател номер 11 на Европарламента. Карта 331. Cartela mea nu a funcționat și votul meu este împotrivă. Аз не можах да гласувам, защото картата не ми работеше. Моля, отчетете го. Uh, Господин председател, мразя е, това, че ми се налага да проточвам. Много съжалявам, че трябва да протакаме още нещата. Е, това, което казах и вашите инструкция не бяха ясни как да, всъщност да гласуваме за или въздържаме се. Обаче в крайния резултат имаше за, въздържали се и против. А, може би има много хора, които биха гласували по различен начин, ако знаеха, че има трети въпрос. Така че, а, мисля, че правилно би било а, сега да гласуваме за последен път и то както трябва. Е, проше панства, е, всички застрежения. Колеги, ако има някакви бележки или резерви относно това гласуване, могат да бъдат подадени по съответния процедурен начин след гласуването. Сега ще приключим по този въпрос. Имаме резултат, обявихме го и той отговаря на постигнато квалифицирано мнозинство от заместник-председателя Токеш. Той значи е избран. Така че всички ваши бележки, коментари и прочие ще бъдат взети под внимание винаги, когато ми ги предадете на мен лично след гласуването. Още днес може дори. И така, ще може да разчитате всъщност на отговор на всяко едно от вашите питания. Благодаря. morning. We're just uh, resetting the electronics. Окей, okay. престартираме системата. Това ще отнеме няколко минути. Господин Свобода, имате думата. Herr Präsident, ich wollte nur mitteilen, dass wir nach der bisherigen Abstimmung... Едно съобщение искам да направя, господин председателю. 789 толкова са броя на парламентарните места. Тоест, сумата е повече от толкова, от повече от реалния брой на депутати, които сме в момента в залата. На какво се дължи?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 Това, което каза господин Свобода, ако е, има някак... Е, ако има някакво недоразумение, аз ще ви го кажа. Just shout. Господин пред... по това, което каза господин господин Свобода, това е абсолютно правилно и моя приятел, господин Харбър, е, вдигна някакъв шум. Може би повече хора са гласували, отколкото всъщност са в залата. Е, може би 689, е, 789. Значи, че този вод е невалиден. И това, което трябва да направим, господин председател, е да погледнем и то трябва бюрото веднага да се събере, след като се е избран този е, председател. Е, трябва да се гласува на нова сметка, може би с бюлетини от хартия. Трябва да сме сигурни, че системата работи както трябва. As I said, I'll try and get back to you before. Както вече казах, ще се постараем да решим този проблем при днешното гласуване. Господин Свобода каза, че има някои проблеми. Ще се постараем да решим проблема. И има проблем, ще го разгледаме и ще се върнем на този въпрос малко по-късно. А сега да се преминем към нашето гласуване, защото няма време. Първото, което гласуваме, е, е доклада на госпожа Матера, мобилизиран на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Преди да гласуваме, давам думата на докладчика Барбара Матера. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, nell'attuale contesto di crisi... Много благодаря. В контекста на криза един от главните въпроси на напредналите економики е безработицата. Тя се превръща в главната заплаха. Има 10% на безработица в еврозоната, така че съвета, комисията и парламента в проекто бюджета 2011 година предвидиха поредица мерки за възстановяване на економическия ръст не само чрез средствата на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по други начини, но тъй като аз съм докладчик по мобилизиране на този европейски фонд, имаме четири предложения и по този начин се цели бърз отговор на пострадалите от економическата криза фирми и по-скоро техните работници, останали на улицата поради преместване на производството на друго място. Благодаря ви, господин председателю, благодаря и на колегите. Гласуваме. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Претяваме гласуването. And that was adopted by 575. Приема се с 571 гласа, 575 е, гласа за и 51 против. Следващия доклад госпожа Матера. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. That is also adopted. Също се приема. 573 за, 48 против. Следващият е, доклад е също на госпожа Матера. Моля, гласувайте пак по именно. The vote is closed. Прекратяваме гласуването. Също се приема. Следващият доклад също е на госпожа Матера. И пак гласуваме електронно. Моля, гласовете. The vote is closed. Край на гласуването. И той също се приема. Благодаря на госпожа Матера. Следващия доклад доклада на Михаил Тремополос за прозрачност на регионалната политика и нейното финансиране. Давам думата на докладчика господин Тремополос. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, причината, поради която реших да изготвя този доклад, е, че всъщност трябва да имаме по-ясно разпределение на европейските фондове и да гражданите да са наясно как се харчат тези средства. Това е много важен инструмент за правилното функциониране на демокрацията в Европейския съюз. Комисията по регионалното развитие участва в изготвянето на този доклад и включи препоръки, които трябва да бъдат включени и в бъдещите регламенти по структурните фондове особено при изготвянето на списъка с бенефициенти за фондовете. Предложението може да бъде конкретизирано в рамките на настоящата програма по сближаване и а, ще от страна на комисията ще се изготви по-детайлно представене относно структурата, съдържанието а, на тези инструменти и как те ще бъдат комуникирани. Така че трябва също така да видим и как ще направим връзката между европейската линия за повече прозрачност и също така контрола, който ще се осъществява. Трябва да ясно да се посочат тези, които а, злоупотребяват с фондовете, когато разбира се това се докаже. Трябва да се сътрудничим повече с всички местни власти, регионални власти, с всички партньори и трябва да имаме пълен достъп до всички документи, свързани с тези фондове. Имаме нужда от повече ориентация, която ще ни се даде от комисията и а, за това как ще се прилагат а, практиките за партньорство. Още веднъж искам да благодаря на докладчиците в Сянка от другите политически групи за изготвянето на крайния текст на този доклад. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Моля, гласувайте електронно. Гласуването е открито. Край на гласуването. Приема се. Благодаря, господин Тримополос. Следващия доклад на господин Кели за финансовото участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия. Давам думата на докладчика. Uh, Знам, че колегите не биха желали да, да говоря подробно в този момент по тази тема, но все пак ще отнемат няколко минути от времето. Тук този въпрос е важен най-вече заради участие на Европейския съюз в този фонд. Доста хора в Ирландия считат, че този фонд е особено финансиран от Съединените щати. Разбира се, те също участват, така както и Канада и Нова Зеландия. Но от 2006 година насам, всъщност Европейския съюз дава 57% от фонда. А, и това като че ли не се знае достатъчно. И имаше големи дебати в нашия парламент а, за това а, какви са и доколко се знае как, частта, за частта, която Европейския съюз играе и с която участва в този фонд. И мисля, че това е важно, за да се консолидира все още крехкият мирен процес в Северна Ирландия. Има много партии, които са в екстремните крайности, които днес все пак участват в този мирен процес, нещо, което беше немислимо преди 20 години. И е това благодарение на също така и на Международния фонд. И Европейския съюз си има своето участие и своята, своя принос тук. Искам да благодаря на всички, които допринесаха за този мир в Северна Ирландия. Надявам се този мир да продължи. И искам още веднъж да благодаря на всички за ролята им в мирния процес в моята държава. Благодаря. Благодаря ви, господин Кели. Сега пристъпваме към поименно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, господин Кели. Сега пристъпваме към доклада на господин Маринеско. Да, господин Перони. Grazie Presidente, ho notato che tra la votazione per il vicepresidente... Да, благодаря. Виждам, че има разлика между последното гласуване и гласуването за заместник-председател. Има 150 колега по-малко. Какво им се случи? Излязоха ли си? Така че нека да видим на какво се дължи разликата. Дали това не е причината за разминаването? Не са изчезнали, казват председателя. Трябва да има ясно обяснение за това, което стана гласуването за Токеш. Но това няма да ни отклони от гласуването. Сега доклад по господин Маринеско и е, така, имаме първо разделно гласуване на две части, по именно е, гласуване по първа част. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме втора част. Е, отново електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. И двете се приемат. Сега пристъпваме към изменение 82, разделно гласуване на три части, всички поименно. Първо, първа част. Край на гласуването. Отхвърля се втора част. Е, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Втора част също се отхвърля. Сега трета част. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. И третата част се отхвърля. Така че позицията на съвета се приема с изменения. Благодаря ви, господин Маринеско. Сега пристъпваме към доклада на Мартин и Дейвид Мартин. Започваме с доста изменения. Пардон. Ако обичате, бихте ли повторили? Да, Робърт. Извинявайте, че пак ви тормозя, обаче на страницата имаме четвърти е, поименен вод. I'm told that there was a new version. Всъщност чувам, че има нова версия на е, списъка за гласуване. Може би това определя нещата. Ние приключихме гласуването по доклада Маринеско. Е, сега имаме 15 изменения по доклада Дейвид Мартин от Конституционната комисия. А, гласуваме ги. За... Да, господин Голниш. Да, по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Аз установявам, че за разлика от председателя от господин Бусек, на вас по-не ви прави впечатление е, това е, е, късогледство. Имам чувството, че нямам странично зрение. Кратък процедурен въпрос. Докладът на Дейвид Мартин има за цел да реши проблема за адаптирането на Лисабонския договор. По клаузите, които трябва да гласуваме, има една клауза, която няма абсолютно нищо общо с Лисабонския договор и който противоречи на общите принципи на парламентарното право. Е, независимите депутати нямат право сами да се определят представители. Е, смятам, е, господа колеги, че каквито и да са ви политическите убеждения, се случва нещо изключително сложно, изключително страшно. Председателя на парламента, колкото и да е безпристрастен, трябва вместо независимите депутати, депутати да определи критерии, кой ще ги представлява на председателския съвет. Това противоречи на общите принципи на, на правото и на практиката на Европейския съд. И за това, господин председател, искам това изменение да бъде извадено от списъка на измененията, които трябва да гласуваме днес. Благодаря ви. Благодаря, господин Голниш. Да, всъщност от месеци аз съм бил независим депутат и всъщност моите възгледи са съвсем различни от вас, защото всъщност независимите не са група. No. И не могат да излъчват кандидати. Сега има 15 изменения от Комисията по конституционни въпроси. Гласуваме ги за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 5 Раздално гласуване на две части. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се отхвърлят се. Сега стигаме до изменение 80 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 81 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 95 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно две, едно за, против, въздържали се, Трябват ни квалифицирано мнозинство и това ще бъде проверено сега. Изменение 1-2-1. Е, проверката започва. Е, край на проверката. Приема. Е, сега, изменение второ. А, извинявайте, да, отпада. Пардон. Изменение второ за, да, извинете, простете ми. Да, е, паднало е. Ninety 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, 7 за, против, въздържали се, приема се. 93 а, отпада, пардон. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се. Ще проверим 98 начало на проверката.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 Край на проверката. Приема се 396 срещу 250. 84-то е, е, е, изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 1, 122 за, против, въздържали се, приема се. От 62-64 заедно, а извинявайте, отпаднали са. 1-2-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така. Господин Мартин, имате думата. Извинявайте, че ви бавя. Обаче, преди да приключим тази въпрос, има две технически въпроси, защото знаете, че този процес започна миналия ноември. Трябва да е, е, свържем гласуването през ноември с този вод и се разбрахме да гласуваме въпреки решението от ноември 2009 година за адаптирането на е, парламентарните правила към Лисабонския договор. Както казах, връзката е техническа и всъщност ние не можехме да решим тези правила да влязат в сила през декември 2009 година и за това решихме искахме да приложим обичайното правило, т.е. да влезат в сила правилата на първия ден от сегашната от сегашната сесия. И така, така сега пристъпваме към гласуването на доклада на госпожа Чешевска за тристранната среща относно проекто бюджета 2011. 34 изменение за, против, въздържали се, приема се. А, отхвърля се, извинете ме. Явно ще трябва да го проверим електронно. И така, ще гласуваме електронно.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 против, въздържали се, отхвърля се. И изменения от 4 и 4.21 едновременно, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17. Разделно гласуване в две части. Първата част за, против, въздържали се, Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 46. Е за. Против. Не е много ясно, така че моля електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22 сега. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. За. А, искате да проверим 25? Добре. Гласуваме електрон 25. Край на гласуването. Приема се. Не. И извинете, отхвърля се с 387 гласа против, казва председателя. Добре, и простете ми още веднъж, нека да бъдем по-точни. Така, 26. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се? Приема се. Изменени 5 и 28, разделно гласуване в две части и ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Отхвърля се с 331 гласа против. Втората част гласуваме пак по именно електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 541 гласа за. А сега изменение 6 и 29 по именно гласуване в две части. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. А сега параграф 67. Кой е за? Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 495 за, 157 против, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, щом искате, ще проверим изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 328 за, 306 против. Приема се с много малко мнозинство. Така, а, следващото изменение 8. Е Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим и изменение 8. Хайде, аз казвам, че се отхвърля, но щом не вярвате, проверяваме го. Край на гласуването.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 Приема се с 571 гласа за, 45 против. Поздравление за докладчика. Следващият елемент е доклада на господин Ланген за пазарите на деривати. И тук ще гласуваме редица параграфи. Но ще трябва да ги гласуваме. Кой е за 33 параграф?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 Тук има грешка. С за, против, въздържали се, приема се. И сега точка от правила Хикс за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Поздравление на господин Ланген. Следващият елемент е доклада на Мария Бадия и Гочет по интернет на нещата. И сега оратора, докладчика може да има думата, ако иска, разбира се. Има три изменения от докладчика. Едно, две и три. Гласуваме ги заедно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с много голямо мнозинство. Благодаря на докладчика. А сега доклад, на доклада на господин Соза Вагнер за управление на интернет. Първо гласуваме параграф 6 в две части, разделно гласуване и поименно гласуване. Моля, гласувайте електронно по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването също се приема. Параграф 14 също електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16 в две части. По, по именно гласуване, моля гласувайте по първата част. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме втората част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Също се приемам. Сега параграф 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 31. Моля гласовете електронно. Край на гласуването. Приема се. Параграф 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме цялата резолюция. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Благодаря на господин Соза Вагнер. И сега доклада Винклер. Политика на общността в областта на иновациите в един променящ се свят. Параграф 46, две части. Кой е за първата част? Против. Въздържали се, приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Благодаря на господин Винклер. А сега доклада Кашман по целите за развитие на хилядолетието. Първо изменение номер 6. За, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, ще проверим. Начало на проверката по второ изменение. Край на проверката. А всъщност а, да, отхвърлено е с, с 6 глас. Не, не е отхвърлено. Не е отхвърлено с 6 гласа. Сега параграф 7. Е, разделно гласуване по именно първа част начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част начало на електронното гласуване. Край. Приема се. Сега, а, параграф 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето. Искате да проверим ли? Добре. Да, много хубаво работим до сега. Е, по отношение на времето имам предвид, нямаме проблеми. Сега, добре, параграф 8. Начало на проверката. Е, край на проверката. Беше отхвърлено 266 на 368. Изменение 3 за, против, Добре, извинявайте, електронно. Добре, да, извинете. Е, електронно, заповядайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. И се отхвърля. Сега гласуваме изменение номер 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против. И вижда ми се прието, но нека да проверим начало на проверката. Край на проверката. Приема се 369 на 263. Сега отиваме на параграф 22 на две части електронно. Първо, първа част начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част. Начално. А да, извинявайте, няма да бъде електронно гласуването. Кой е за? Ако обичате, покажете кой е за втората част. Против въздържали се, отхвърля се. 23 на две части, двете електронно, по първа част, начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се по втората част, начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Сега изменение девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим. 25 параграф, начало на проверката. Край на проверката. Приема се. Извинете. Параграф 27. За. Против. Въздържали се. Да, ще проверим. 27 параграф. Край на проверката. Приема се 27 параграф. Да, по процедурен въпрос. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, dass mein, meine Abstimmungs... Извинете, искам само да кажа, че машината ми престана да работи и не можах да участвам в последното гласуване. Може ли да ми изпратите техник? To... Така, сега стигаме до параграф 42 на 4 части всяка по-отделно електронно. Първа част – е, начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване, приема се. Втора част – начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване, приема се. Трета част. Начало на електронното гласуване. Край. Приема се. Четвърта част. Четвърта част. Начало на гласуването. Край на електронното гласуване. Приема се. Сега а, гласуваме изменение номер 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 47. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега мотив е за против въздържали се. Приема се. А, а, мотив Хикс за против въздържали се. Ще проверим. Да, а, мотив Хикс. Начало на проверката. Край на проверката. Приема се. Сега е, цялата резолюция гласуваме електронно. Начало на гласуването. И така, стигаме до последния вод. Ще след това, след последното гласуване. О, извинете. Извинете. Кой е за? Електронно гласуване. Край на гласуването. Ако обичате, извинете. Да, за господин Кашман 353 206. Поздравлявам ви. I'm going to read this out. I'm sorry, we, we've had some confusion. Извинете, нещо се объркваме днес. Обаче те приключват вече. И така, последната точка е гласуването по предложение за решение на създаването и числения състав на делегацията на Европейския парламент, парламентарния комитет за, против, въздържали се, приема се. Така, сега, колеги, който е, иска да слуша обясненията на избора на господин Токеш, сега, 621 са гласували, което значи, че са гласували за и въздържали се. 334 е, за, въздържали се. 287, обаче те не се е, броят като подадени гласове. А, абсолютното мнозинство е 168 а господин Токиш получи 334 гласа, повече от абсолютното мнозинство от 168. Електронната система се използва като альтернатива на гласуването с книжни бюлетини. Так при а, гласуване с бюлетини се използва само за и въздържали се и никога не може да се гласува против, както вече ви беше обяснено. Тези, които не искат да гласуват за, пускат бяла бюлетини. Е, ето, е, заради това господин Токиш става член на бюрото. Сега, пристъпваме към обяснение на, гласу... на, на, на, на вод. Господин Ламбринидис по процедурен въпрос. Господин председател, искам само да стане ясно.